Good afternoon, everybody. Добър ден отново. Надявам се, че никой не е бил не е попаднал в клопката на противопожарните врати, както стана с мен. Надявам се, че всички ще бъдат тук, макар и с малко закъснение. Тази вечер започваме с разглеждане на компромисните изменения. Господин Рошфор ще докладва по програма Потребители 2014-2012. Саймон Бусатил, Мария Перес са тук. Оли Шмидт ще замества третата третия докладчик в Сянка и аз също съм докладчик в Сянка. Олия Никола, е тук от комисията. Госпожа Майна искаше да бъде тук, но тъй като прекара тук час и половина тази сутрин по АРС, разбирам, че няма да си позволи, може да си позволи да дойде днес след обед, тъй като има други ангажименти. Господин Рошфор, да представите компромисите. Благодаря, господин председател. Става дума да разгледаме компромисните изменения. Миналия път ви Изказах своята позиция по индивидуалните, но в крайна сметка сме на финалната права, защото утре сутринта ще гласуваме. Отново благодарности за колегите, които ме подкрепиха. Отлично си сътрудничихме, породиха се нови идеи, които бяха включени. 11 са компромисните предложения. По много точки имахме споразумение, всъщност не по същество имаше затруднения. А, наистина този текст, финансова програма, изисква от нас последователност и а, прецизност. Трите а, групи, социалисти демократи, а, НП и АЛДЕ, зелените също участваха в работата, че не бяха внесли изменения. Така, накратко нека да ви представя. Няма е, е, е, едно по едно тези изменения да ви ги представям, но ще формулирам основните идеи. Първо, дълго обсъждахме една ясна цел подкрепа на действията, така че потребителите да играят по-добре своята роля а именно в рамките на прозрачността на пазарите, съпоставимостта на данните. И ние подчертахме факта, че не само цената има значение, а и качеството на услугите и на стоките. Защото потребителя проучва и качеството, и цената. И за това е важно за интернет сайтовете да а, има възможност за сравняване посредством а, хармонизирана методология. А, да има такъв штемпел за качество тези сайтове. И наистина това е от огромно значение, за да може да се осъществи сравнението а, с оглед на динамиката на вътрешния пазар. Втора тема а, по която работихме, втора насока. Обучението, възпитанието на потребителите. Да, поглеждате ме, има и уязвими групи лица и към тях сме насочени в нашата дейност, но същевременно времено и това не противоречи с програмите за обучение през целия живот, защото в съвременното общество още с раждането си ние сме потребители до последния си дъх. И няколко колеги подчертаха тази идея а именно предприятията, е, които също имат задача да обучават, да възпитават потребителите. И ако това стане факт, когато добре е информирано предприятието, то има е, лостово значение за развитие на обучението, възпитанието на потребителите. По е, уязвимите групи, няколко групи компромиси – е, отчитат тяхната специфика. Имахме също така дискусия с много противоречини мнения, именно ролята на потребителските организации и е, това, което трябва да отчете програмата на комисията в подкрепа на потребителските организации. Е, пряката финансова помощ трябва да, бъде, да се прилага само до трансгранични европейски организации на потребители. Това не означава, че не трябва да се подпомагат и тези организации, които са държавите членки, но не по пътя на пряко финансиране, а в зависимост от възможностите, капацитета им, експертните им компетентност Подкрепихме също така изследователска дейност, която биха осъществявали тези организации. Е, е, Що се отнася до мониторинга на програмите, няколко са чувствителните теми. Освен делегираните актове, които се предлагат за годишните програми, Постигнахме компромиси по проследяването по мониторинга, така че да проследяваме осъществяването на програмата. По една тема бяха доста оживени дискусиите на последното заседание на комисията, именно а, индикативното разпределение на а, сумите съобразно целите и Имаше дискусия в комисията. Приложение второ, което е към нашия законодателен текст, е посочва възможности изменение 73-74 има а, свобода на действие 20%, което не означава, че ние сме против свободата на, не, не, на комисията. Добавяме тук, че на комисията може да се предостави гъвкавост, така че ако има такава потребност, комисията да може да приема подобни решения. и проекта за промени на бюджетните линии, комисията чрез делегирани актове трябва да оправдае това пред парламента. Това а, бяха основните насоки в нашата работа, господин председател, при изготвянето на компромисните изменения. Благодаря ви. Благодаря. И аз се погледнах становищата от а, другите комисии и ще кажа нещичко а, за тях. Имаме от Комисията по бюджети и от Комисията по правните въпроси подобни становища. Имаме време до 3.30 да чуем набързо докладчиците в сянка. Първо е, Саймон Бусотил. Благодаря, господин председател. Още в самото начало искам да благодаря на господин Рошфор за неговата работа, за е, преди всичко за духът му на сътрудничество с нас. Трябва да кажа, че ЕНП е, е готова да подкрепи постигнатите компромиси и благодаря на докладчика за неговата откритост и желание да постигнем споразумение. Ще спомена два въпроса, които остават нерешени според НЕП. Първо, разбивката на финансирането по цел 1 и цел 2. Не съм съгласен с разпределението на индикативните суми, от страна на комисията. Готов съм да подкрепя докладчика, а, с, ако имаме осигурена по-голяма гъвкавост. Вторият въпрос, който искам да спомена, се отнася до 122 изменение. Това е изменение, което изисква да се обърне внимание на информацията, която се предоставя на малолетните които трябва да бъдат защитени от агресивна телевизионна реклама и реклама онлайн. Няма никакво съмнение, че децата са една уязвима група потребители и за да им помогнем и да осигурим техните права като потребители, аз оттеглям това изменение и се надявам, че и другите групи ще се присъединят и ще подкрепят изменение 122. Надявам се, че след гласуването утре ще а, имаме една ясна, категорична позиция на Европейският парламент, която, на която може да стъпим при преговорите с съвета по този много важен въпрос. Духът на сътрудничество между всички политически групи отличаваше нашите преговори. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Господин Перес. А, благодаря, господин председател. Съгласен съм с това, което каза господин Босатил. Искам да благодаря на господин Рошфор за готовността му да сътрудничим още от самото начало на работата. Искам да се спра на въпроса за уязвимите потребители. става дума за въпроси, на които отдаваме голямо значение. Преди всичко, премахването на преките или непреки пречки пред функционирането на вътрешния пазар и повишаването на доверието на потребителите в трансграничните, към трансграничните сделки. Също така правото за осведомяване на потребителя. Необходимо е да се е, решават тези въпроси чрез съвместно европейско финансиране, както посочи господин Рошфор. Необходима е организация на всички равнища местно, национално и европейско. Необходимо е по-голяма прозрачност и по-голяма динамика информиране на потребителите, а също така и проучвания в областта на потреблението. Трето, необходимо е да се укрепват правата на потребителите, като се даде възможност за опростена и бърза процедура за оплаквания. Трето, необходимо, четвърто, необходимо е програма за проучване ориентациите на потребителите, за да избегнем деформации в пазара. И последно, съжаляваме, че в компромисите не засягат участието на организаторите на а, организациите на потребителите в управлението на процесите и в съдебните а, дела. Извинете ме, че трябва да ви напусна, но трябва да докладвам и в друга комисия. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Тук имаме активни, енергични членове, които ще продължат работата. Госпожа Уле ще бъде кратка. Вече писахме на докладчика, че подкрепяме компромисните предложения, подкрепяме и доклада. Смятам, че това е много добър доклад. С това ще приключа. Благодаря. Като последен докладчик Сянка ще кажа същото. Подкрепям и моята група подкрепя постигнатите компромиси. Има ли, освен а, споменатата госпожа, други, които искат да се изкажат? И благодаря. И аз искам да поздравя Роберт Рошфор за чудесната му работа. Подкрепям всичко, което се каза до сега. И специално подкрепям 122 изменение. колкото и да настояваме за свобода на интернета, за свободата на словото в интернет, за освобождаване на иновационния потенциал на интернет, бизнес и заинтересованите страни трябва да имат отговорно отношение към него. Ние като граждани на Европа, като родители, сме загрижени от това, че интернет и е от някои от мултимедийните средства, с които разполагаме, дават достъп, предоставят достъп на децата до съдържание, което води до отрицателни последици. алкохола, затластяването, секса, всичко това са проблеми, които се налагат известно регулиране. Необходимо е отговорност в рекламата. Не виждам какво може да бъде отрицателно, като в желанието ни да, бъде, да се отдели специално внимание а, на децата. Това се отнася до рекламите онлайн. Възприятият текст е така най- либералният възможен според мен и приканвам колегите да гласуват за него. Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Господин Никол, кажете докъде сме стигнали по тази програма и какво, ако имате още нещо да ни кажете преди гласуването утре. Благодаря. Благодаря, господин председател. И ние бихме искали да благодарим на докладчика, на докладчиците в Сянка за отличния доклад и за компромисните изменения. Разбира се, и имаме какво да кажем. Знаете много добре каква е позицията на комисията за делегираните актове при приемането на програмата. Смятаме, че това не е инструментът, който трябва да се използва. Въпреки гъвкавостта в индикативната разбивка на разходите, все пак смятаме, че този въпрос не трябва да бъде включен в законодателството, трябва да остане в финансовото изявление. По отношение на вебсайтовете, напълно сме съгласни за ключовото значение на този въпрос. Почертали сме това в дневния ред на потребителя. Необходимо е въвеждане на система за сертифициране и следене на всички уебсайтове в Европейския съюз, тъй като сме сериозно загрижени. Колкото до образованието, то наистина е много важно. Много важно е бизнесът да е достатъчно подготвен, но потребителските програми с малките бюджети, които са предназначени за потребителите, трябва да отделят все пак част от ограничения си бюджет за подготовката на бизнеса. Защото в многогодишната финансова рамка има огромен бюджет, 10 пъти по-голям от потребителския бюджет, който може да послужи за тази цел. Не сме сигурни, че тези средства, с които разполагаме в момента, които са толкова малко, могат, трябва да отидат и за образование на бизнеса. Отбелязахме текста за потребителските организации, за преката финансова помощ за тях. А колкото до изменение 122, свързано с телевизионната реклама, искам да напомня, че ние обсъждаме на финансова рамка. Кой ще бъде бенефициента? Какви действия трябва да се предприемат? Какви суми трябва да бъдат отделени? Така че трябва да бъдем напълно ясни, когато става дума за действия, какво ще съдържат тези действия. Вниманието, което отделяме на определен въпрос, не е действие. То може да бъде отбелязано в преамбюла, на други места, но то не е действие, което може да бъде включено в финансовата програма и за което трябва да бъдат отделени определени средства и да бъде уточнен бенефициентът, който ще ги получи. Не искам да се разпростирам прекалено много. Ще кажа, че имаме някои малки забележки по редакцията на Теска, но когато обсъждаме тези въпроси, ще си ги кажем. Благодаря. Благодаря и аз, казва председателят. А сега ще дам пак думата на докладчика за някои заключителни забележки преди гласуването. И ако можете да ни кажете какво мислите за становищата, които сме получили до сега и кои от тях смятате, че трябва да бъдат подкрепени от нас. Трябва да кажа, че на практика сме а, съгласни с всичко. Господин Бусатил а, го каза. Устното изменение а, добавя известна гъвкавост и взима предвид малкото така прехвърляне, което казах. Сега колкото до 122. Напълно сме съгласни по същество, по моята страна има етична комисия за рекламата и знаете, че рекламата в Европа до голяма степен се а, е, е, саморегулира. Професионалистите, които работят там, застъпват а, тази теза. Напълно сме съгласни значи, по съдържанието. Имаме опасения по два повода. Първия а, беше споменат от представителят на комисията – Става дума за един а, тест, който изброява програмите и съвсем не е очев... програмите и съвсем не е очевидно какво ще правим с този текст. И вторият въпрос, а, който е повод за загриженост, това е как ще гарантираме това, което искаме да постигнем? Как комисията може да гарантира? Думата гарантира, може би проблемът е, проблем е чисто езиков може би във френския език само този, е, този проблем за мен възниква. Но в френския текст се казва е, да се, гарантират, е, да се гарантира отговорно отношение или отговорна практика. Но гарантиране значи да се сложи печат върху нещо, като се каже това е така. А, тук виждам известна трудност. Какво ви предлагам обаче? с, да седнем с комисията и да видим дали не може да намерим една по-добра редакция, защото по същество сме напълно съгласни. Ако искаме да гарантираме отговорна политика в областта на рекламата, а, необходимо е да имаме някакъв е, текст, а, е, е, на нормативен текст, но не за това става дума в момента. Значи трябва да изберем дума, която е по-подходяща, да не е прекалено силна, както думата гарантира. И е, може би да включим в е, някоя от точките на преамбюла. Пак ще кажа, по съдържанието сме, по същество сме напълно съвсем съгласни. Колкото до измененията, които предлагат другите комисии, господин е, председател, всичко това ясно ще бъде отразено в списъка за гласуване. Не мисля, че там ще има някакви големи проблеми. Утре ще гласуваме. А, а, а, всичко това в нашата комисия и като се има предвид факта, че става дума, като има предвид, че мненията ни съвпадат в много голяма степен, по всички въпроси можем да намерим решение и аз ще направя едно предположение, което може би ще се потвърди от гласуването. Ще го предложа на докладчиците в сянка. И ще видим доколко може да бъде а, подходящо да помислим за подготвителни разговори с председателството на съвета за координиране на програмите, като в, на първо време не а, разглеждаме общата сума на, на, на действията, които се предлагат. Благодаря. Right. Okay. Well, Председателя, благодаря ви. Нека потвърдим. Утре ще гласуваме това от 9.30 нататък, след което ще предадем нещата в ръцете на докладчика, за да се уточним относно стратегията, а това трябва да е съгласувано и с бюджета. Както вие казахте, тук имаме и един финансов пакет, който трябва да бъде отчетен и дано нещата вървят гладко и при него. Има ли други коментари? Не. В такъв случай ви благодаря. Нека да преминем на следващата точка. Дали господин Ческовски е тук? Да. Тук е. Нека да ви поканя да седете тук отпред и ако обичате да си вземете картата. А, вие предпочитате да останете там? Добре. Току-що говорих с госпожа Петоканен, първият е заместник председател. Становището на Комисията за научно-развойна дейност във връзка с повторната употреба на публична информация. Господин Ческовски е тук, господин Вайла Макаркис не е тук. Госпожо Шмидт, вие не сте заместник докладчик този следобед, не, госпожа Енстром и аз съм тук. Госпожа Рулер е готова. Имаме кворум на докладчиците в сянка и всички са добре дошли, ако желаят да се включат. Да, и от комисията имаме представители от Генерална дирекция информационно общество. Господин Сосковски, какво ще ви кажете за това становище? Заповядайте. Благодаря. За мен е удоволствие. Вие самият сте добре информиран по тази тема за повторното използване на данните. Ето, това е още един повод за нас да окажем положителен принос Предложението на комисията е много добро, но както се случва обикновено, ние депутатите откриваме определени аспекти, които могат да се подобрят и именно това целим с нашите изменения. Най-важното е, че текстът, както е изготвен от комисията, е лесен за прилагане от фирмите. Ние не искаме съществени изменения, бихме искали само някои редакционни промени в определенията. Най-важното е, че цялото това начинание разкрива нов потенциал за растеж и иновации, което е от особено значение в условията на криза. Сега по-конкретно, първо, нека да доизясним някои от дефинициите. Например, формати, които се четат от машини. Нека да бъдем по-ясни тук. Нека това да е неутрално от гледна точка на технологията, която ще се ползва и да запазим формата, доколкото е възможно най-отворен, без да посочваме конкретни формати. Нека това да са формати от отворен тип. Определено предпочитаме така наречените отворени формати, тъй като са лесни за ползване от потребителя. На второ място, пределните разходи и тук е, определението следва да се прецизира. Пределните разходи са свързани с е, разходите за изпълнение на заявката за употреба. Ако има изключение, ние казваме, че може да има такива, но те са малко на брой да се ограничи техния брой. На трето място въпросът за лицензите. И тук стигаме до нашето съображение за отворените кодове, отворените лицензии. Те са най-лесни за ползване, прилагане от потребителите. Ето защо бихме искали по подразбиране да се приемат именно такива лицензии и да се стандартизират в Европейския съюз. Комисията получава и въпроса дали не може да се помисли за паневропейски образец на лиценза. По този въпрос тя ще разсъждава и бъдеще. По-нататък електронните средства – Бихме искали повторна употреба и заявките за такава да се обработват по електронен път по подразбиране. Нека да заличим наречето подходящи, защото смятаме, че отправната точка са електронните средства. Ние гледаме много сериозно на това и на този потенциал, който се разкрива за вътрешния пазар. Ето защо трябва да гарантираме, че електронният канал се ползва възможно най-често. Накрая, въпросът за надзора. Това е един от е, въпросите, който се повдигна по време на дебата. Той е деликатен, свързан и с е, обществените поръчки, особено тогава, когато се изграждат е, нови органи тук не одобрявам тази идея. Не бива да създаваме нови институции. Нека да си послужим с това, което съществува за целите на упражняване на надзор по този процес. Що се отнася до изискванията за отчетност, бихме искали те да са по-реалистични. Затова казваме изискванията за отчетност трябва да са обвързани с срок от 3 години на една и накрая редактираме последния начин – държавите членки са длъжни да докладват на комисията относно достъпа до публична информация, а не относно степента на ползването. Защото това би означавало да се генерира статистика и допълнителни разноски. Тук сме реалисти. Да, искаме отчетност, искаме надзор, но нека това да се върши от органи, които съществуват и да се прави по начин, който не обременява ненужно публичните органи на държавите членки. Накрая, бих искал да благодаря на докладчите в Сянка за тяхното сътрудничество и госпожа комисии. Благодаря на нея за това, че промени графика, тъй като нямаше да мога да присъствам утре. Благодаря председателя. Госпожа Крацибирт. Бихте ли взели мястото си? И така. Много ви благодаря. Вие пояснихте някои от въпросите, които изникнаха по-рано в нашите разговори. Сега ще чуем мненията на докладчица Сянка и на други колеги, които желаят да се изкажат. Госпожа Вайла, после Амикакис Еймстром е тук. Аз и госпожа Оле. Емстром е докладчик Сянка, но и госпожа Оле също желая да се изкаже. Всъщност тя е докладчик Сянка. Да започнем с госпожа Вайле. Много ви благодаря. Благодаря и на господин Ческовски. Много се радвам, че днес се занимаваме с тази тема. И вече обсъдихме вашия доклад и този на комисията. И сега, благодарение на измененията, той е още по-добър. Имаме всъщност само едно питане в вашето встъпление изтъквате значението на това начинание за фирмите за стопанския сектор. Но има и други потребители, които са засегнати от е, тази проблематика, именно гражданите, а също и академичните среди. Това е един широк кръг от заинтересовани среди и смятам, че е справедливо да отразим е, и тях. После по пределните разходи можем да се съгласим с казаното от вас. Те трябва да се обосноват достатъчно ясно, тъй като тази концепция е важна. Всичко това следва да се обоснове предвид на това, което функционира в скандинавските страни, свободния достъп, но разбираме, че в други държави членки нещата не са уредени така. Ето защо тази инициатива трябва да почива на философията на разбирането, че информацията следва да е достъпна. На последно място ще кажа, че жалко, че не говорим тук за опазването на личните данни в документа на комисията. Ето защо. Надявам се докладчикът да внесе пояснение. Дали е участвал по някакъв начин в съгласуването на тази редакция на документа. Съгласна съм, че не бива да се стремим да създаваме нови а, органи, нови агенции. Все пак трябва да направим справка и да видим какво е сегашното положение. До този момент не сме имали лесен достъп до информацията в публичния сектор, тъй като се оказва, че самите органи възпрепятстват този достъп. Не можем да оставим всичко в ръцете на администрацията, тъй като те могат да продължат с възпрепятстването на достъпа. Ще кажа и още нещо. Ако имате някакви съмнения и не получавате достъп, винаги можете да се обърнете към вашия омбудсман, както и към европейския омбудсман, така че да получите информацията, която ви се дължи. В заключение, вие говорите за закрилата на личните данни и аз определено подкрепям това. Оказва се, че това е една нелека задача в наши дни. Като цяло, подходът е много добър и прагматичен. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Хацемакакис. Е, благодаря. Предложението на комисията в първоначалния си вариант беше добре изготвено и това беше подчертано от госпожа Майер, която подобрила формулировката текста. наистина ситуацията е доста разнообразна, различна е в различните държави членки и поради това трябва да се направи всичко възможно, така че е, правилно да се прилагат от държавите членки основните насоки. Е, някои е, договори трябва да отпаднат, да безсилят и правилата трябва да бъдат еднакви за всички. Имам предвид по-конкретно повторното използване на някои документи така или иначе трябва да се предвидят а, някои финансови разпоредби за някои такси а, и условия за решаване на споровете. Благодаря ви много. Thank you. Um, Mrs. Also ich schließe mich dem Dank und dem Lob an. Госпожа Руля. Благодаря. Аз също поздравявам докладчика и му благодаря. Когато ни изложи основните си идеи, ние всички сметнахме, че това е правилният подход и всъщност това е отразено и в нашите предложения за изменения. Смятам, че защитата на данните е правилно уредена в този текст. Изменение 113, например – Наистина е, много е, е уместно и това, което казвате за разходите. Десето изменение, по-специално приветствам, съгласна съм с вас е, по всички въпроси. Благодаря ви и успех ви желая. Uh, Председателя, благодаря ви. Няколко бележки от моя страна, като докладчих сянка по това предложение. Аз работех и по първоначалното досие, когато за първи път то бе подадено в Комисията по промишлеността. И тогава, когато се появи, бяхме приятно изненадани, тъй като това беше голяма крачка напред. А, как се движат нещата, не знам доколко разполагаме с информация но смятам, че в публичния сектор се борави с огромен обем информация. И миналия път повдигнах този въпрос. А именно да предвидим публичните органи, които са а, културни институти. Тук можем да допуснем гъвкавост по отношение на ценообразуването най-малкото да могат да финансират своите оперативни разходи. Те зависят от други източници за формиране на своите доходи. Не бива да избързваме и да налагаме на европейско ниво определени фиксирани формули за ценообразуване. Трябва да сме сигурни, че таксите, които се събират, са съразмерни. Да, необходим е надзор и трябва да сме сигурни, че комисията също не налага подобни формули при ценообразуването. И това е фарата с, с, с другите досиета, например в обществените поръчки, при които комисията е проектирала много подробни формули. Тук бих препоръчал на комисията да погледне по-прагматично на въпроса. Има и други въпроси, които можем да разгледаме, но това на по-късен етап. Има ли други колеги, които желаят да се изкажат в момента? Не. В такъв случай се обръщам към комисията. Колегата е с дългогодишен опит в тази сфера. Заповядайте. Благодаря, господин председател. За нас, като служители на комисията, е удовлетворително да чуем, че има единомислие по отношение на предложението на комисията Действително, вие сте прав, като казвате, че първоначално в тази област се смяташе, че това не е сред политическите приоритети на комисията и парламента ще помогне за първата стъпка. Сега ние правим втората крачка напред, а именно опитваме се да постигнем ефикасност да подобрим първоначалната идея по отношение на целия този обем информация, която е събрана и се ползва за публични цели. Като всичко това става при справедливи коректни условия. За мен се откроява един въпрос, по който смятам, че трябва да реагирам. а именно дали да не подадем документа на Европейския надзорен орган за закрила на данните. Да, има такава вероятност за тези данни, които се събират от публични органи в хода на тяхната работа, да събират и лични данни. И ето защо с сега действащата директива изключваме това от приложното поле на директивата. Разбира се, Европейската комисия е напълно съгласна с тезата, че това следва да се запази. Ние приемаме редакциите, които се предлагат именно в този ред на мисли. Парламентът се занимава сега с предложението на комисията, като разбираме, че вашата цел е да се гарантира едино прилагане на европейските норми за опазване на личните данни, каквото беше намерението още при самото им а, приемане. Така че моментът е подходящ за нас да се уверим, че разполагаме с такива норми и да съберем всички подобни разпоредби на едно единствено място, вместо да са в различни актове и да избегнем объркване. Затова си казваме, нека да актуализираме нормите за информацията в публичния сектор и нека това законодателство да не се смесва с другото, което урежда личните данни. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Имам да кажа нещо във връзка с личните данни. Добре е тези, че тези два въпроса се разглеждат заедно. Някои данни в обществения сектор се класифицират като лични данни, а други не. Аз знам един конкретен подобен случай, когато ставаше дума за номерата на колите. Много хора искат да установят историята на колата, като изхождат от нейния номер. Но в някои страни тези номера на колите се определят като лични данни, тъй като са свързани с името и адреса на предишния собственик – има и редица други аспекти на личните данни, където има непоследователност в, начина по който те се третират в различните страни членки. трябва да, да бъде ясно кое е, информация е публична. Това се отнася и до географската информация, поради това, че в някои случаи Е, става дума също така за информация, информация, която е деликатна, снимки, например, на домовете на хората, които а, се качват а, в а, е, интернет а, и така нататък. Господин Чашковски, искате ли да обобщите в края на тази дискусия? Преди всичко искам да благодаря на всички, които се изказаха. Има един-два въпроса, които според мен са много важни. Един от тях е въпросът за неприкосновеността на личните данни. Наистина няма ясно разграничение между публична и частна информация, затова ще направим изменения по този въпрос. Няма становище на комисията Либе. И аз освен това трябва да кажа, че приветствам измененията, ще готов съм да работя с техните вносители. Когато става дума за това, което спомена госпожа Уайлър, не разбира се не само економическите субекти, но и гражданите а, са засегнати от този въпрос, защото когато става дума за разходи, това ще е в полза на всички. Очевидно, а, използваме тези термини в най-широк смисъл. Когато става дума за надзор, всички сме съгласни, че не са необходими нови органи. Но когато става дума за участието на омбудсмана и други национални органи, съм готов да помислим и по, по тази възможност. А става дума за културните институции. Трябва да се изясни за какво точно става дума. За да се избегнат възможните опасности, свързани с това. Благодаря за вашето сътрудничество. Чакам вашите предложения за изменения. И съм сигурен, че може бързо да стигнем до компромисни предложения за изменения и опасенията, които някои изказаха тук, ще бъдат решени, ще бъдат преодолени поводите за тях много бързо. Срокът за внасяне на изменения е 29 юни на обед. Ще имаме възможност да обсъдим измененията на 10 юли. На 17 септември ще разгледаме компромисите. В Имко ще гласуваме на 18 ноември. А, а, септември, е на 24 в Итре ще се гласува. Значи има време, ако постъпи нов материал през лятото ще бъде, може да се инкорпорира в компромисните изменения. Благодаря на всички. С 5 минути сме избързали. Искам да видя дали всички са тук. Знам, че докладчиците в сянка понякога пристигат последния момент. Господин Шваб ще замества Господин Шмит е тук, господин Астром е тук, господин Билан не е тук. Искам да видя дали от комисията има представител. Да, господин Хайнен е тук. Господин Кофарати е тук. Съгласни ли сте да започнем обсъждането на тази тема няколко минути по-рано? Ще разглеждаме интегрираният европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания, доклад на господин Гаетано Коферати. Давам му думата, за да представи проектостановището, а след това ще пристъпим към изслушване на докладчиците в Сянка и всички други, които искат да се изкажат. Господин Коферати, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да потвърдя, както казах и миналия път, когато за първи път разменихме мисли по това становище. Това е много важен въпрос. Не само поради съдържанието, но поради въздействието, което може да има за предотвратяване на някои от отрицателните явления, които засягат всички страни членки. Например, когато става дума за електронните плащания и плащаните по електронен път, те могат да помогнат за борба с економиката в сянка а също така и борбата с данъчните измами и неплащането на данъци. Така че наистина съществува голяма нужда уеднаквяване на европейското законодателство, защото сега съществуват много сериозни разлики в законодателната уредба на тези въпроси в различните страни. След разговорите, които водих с докладчиците в Сянко, ще се опитам да засиля някои части от текста на становището. Най-важно, може би, обективно погледнато, е това, че а, а, въпросът не е решен а, достатъчно добре от комисия, Европейската комисия до сега. Потребителите имат нужда от а, сигурност, прозрачност и трябва да имат доверие в тези платежни инструменти. Говорим за платежни инструменти, които са високо технически, технологически по своята същност. И е, много от потребителите не са свикнали да ги използват, особено по-уязвимите, по-възрастните или по-малко образованите членове на обществото. Е, и първото, което трябва да направим е да предоставим необходимата информация на всички потребители. Потребителите се биват заливани от безполезна или дори подвеждаща информация. Това е един от практическите аспекти. Необходима е прозрачност и надежна информация. Това е първата стъпка, която трябва да предприемем, за да спечелим доверието на потребителите. Второто е защитата на правата на потребителя. Особено важно е да гарантираме индивидуалните и колективни права на потребителите и да, трябва да решим какъв е най-добрият начин да постигнем това. Потребителите трябва да знаят, че когато използват тези платежни инструменти, той ще бъде защитен срещу евентуални атаки и вреди, които може да понесе а, от да му бъдат щети, да бъдат да претърпи за сметка на онези, с които контактува. Това е не по-малко важно от информацията, ако искаме да убедим все повече хора да използват тези платежни средства. За да постигнем критическа маса на потребители на тези средства, което ще осигури тяхната ефективност и економичност. Необходима е, следователно, стандартизация в цяла Европа, която ще помогне за гарантиране на сигурността. Някои системи са по-сигурни от други. Достатъчно е да вземем за пример кредитните или платежни карти, които са защитени с чип, за разлика от онези, които използват само магнитна лента. Магнитна лента. Значи необходимо е едновременно да защитаваме правата на потребителите, да създадем европейска нормативна база а, и да видим как да решим проблемите. Ще има не, не едно решение. Системи за двойно осигуряване при установяване на самоличността. Но първото, но, което трябва да направим е стандартизиране на всички процедури в цяла Европа. А за да имаме стандартизация, ни е необходим достатъчно прозрачен пазар, в който не действат монополи и няма нелоялна конкуренция. Защото тук, както и другаде, съществува опасност монополите да господстват на пазара – а те влияят отрицателно на свободната търговия и могат да имат вредно въздействие не само върху платежните инструменти, за които става дума, но и върху тяхната цена. Затова е необходимо да се предприемат действия, за да имаме по-голям избор от карти за плащания. Необходимо е да се осигури прозрачност на системата и достатъчен контрол. Платежните услуги. Трябва да са в състояние да да има достъп до информацията, онзи, който извършва плащането, има ли достатъчно средства за да го направи. Не става дума за това те да разполагат с лични данни, но би трябвало да знаят платежоспособен ли е платецът. Това трябва да има достатъчно. И последно, въпросът за цената на всички тези операции. Първата крачка трябва да бъде уеднаквяването на услугите в цяла Европа, уеднаквяване на комисионните, които се събират и таксите, които плащаме, за да може да има по-голяма прозрачност в ценообразуването. Значи, необходимо е да работата да се свърши на два етапа. Първо, хармонизиране. И а, премахване на комисионните, които плаща потребителя в много случаи. Банките и финансовите организации трябва да плащат разходите. И последно. Необходимо е, поне аз така мисля, на централните банки и на комисията да се даде право на, за регулиране. Саморегулацията няма да е достатъчна. Необходимо е някой да прави проверки и и онези, които проверяват, трябва да имат система за обмен на информация с потребителите. Потребителите трябва да знаят, когато имат нужда от информация, къде могат да получат количествена информация, информация за коли в количествен аспект, а също така и за качеството при използването на различни електронни средства за плащане. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, с които имах още една възможност да разменя мнения, поне с онези, които са тук. 22 юни е срока за внасяне на изменения съвсем скоро, но имаме възможност още да поработим, за да решим това, което още не е решено. Ще изслушам внимателно вашите изказвания, ще разгледам внимателно предложените изменения, ако има такива. Както казах, въпросът е много важен. Благодаря ви предварително за вашето съдействие. Благодаря. Свършена е много работа по едно важно предложение. Господин Шваб. Вие ще говорите от името на господин Ариас. Благодаря. Радвам се, че мога да работя заедно с колегата Коферати. Представлявам Павло Ариас, който по семейни причини трябваше да се прибере спешно от дома. Сега за Павло Ариас следвате аспекти са изключително важни. Миналата година се прие директивата за защита на потребителите и беше подчертано, че трябва да има по-голямо доверие при е, интернет сделките. Държавите е, членки трябва по всякакъв начин да избегнат за разплащанията по интернет, събирането на комисионни. Също така имам предвид по-специално самолетните билети, които при закупуване онлайн се придружават от допълнителни, от допълнително ускъпяване. Е, трябва да разполагаме с една подобрена европейска е, разплащателна система. И а, е, тук се наблюдават три или четири основни а, проблеми а, за получаване на стоката. затрудненията са свързани с изпращането по почтата, превода, самото плащане – И поради тази е, причина аз напълно подкрепям е, колегата Коферати по много от аспектите, които той изложи. като говоря от името на господин Ариас, който работи и по единния електронен пазар – там ще бъдат изрично подчертани резултатите от развитието на онлайн разплащанията в рамките на електронния пазар. Връзката между СЕПА и електронните разплащателни средства са ясни. И искам да подчертая още нещо – Системата кредитни карти трябва все пак да се разполага с определени данни, свързани с платежоспособността на клиента, а няма трансграничен обмен на подобни данни. Така че трябва да се стандартизират общоевропейските схеми, системи. но трябва да се опрости дейността, възможности за операторите. Тук има няколко възможности. Една от тях е да се работи по а, оперативната съвместимост, а, като се гарантира а, сигурно изпращане на данните – а освен това, тези системи не трябва да са скъпо струващи. Също така се налага прозрачност по вида предавани данни. Трябва да има гаранции за потребителя, за защита на данните при извършването на тези операции. Отново благодаря на колегата Коферати за всичко, което е направил. Uh, uh... Благодаря ви, господин Смит. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Коферати. Ще кажа, че това досие е особено важно, защото се отнася до единия пазар – и до неговото функциониране. Тук опираме и до въпроси свързани с изпирането на пари. Но според мен основното тук е потребителя. Пазарът трябва да е ориентиран към потребителя. Аз пазарувам често по интернет и от собствен опит знам, че нещата стоят сравнително добре Разбира се, има и проблеми. Господин Коферати ги посочва. Странно е, разбира се, това, че когато поръчвате нещо, парите за това се изтеглят мигновено от картата ви. Но стоката, услугата ще бъде доставена след седмица или след месец. Но тази функция смятам, че е добра. Защото ако погледнем на нещата от другата гледна точка, системата трябва да е достатъчно сигурна и за потребителя. Тук бе повдигнат въпроса и за етиката. За мен е важно да изтъкнем това, че системата трябва да е удобна, лесна за ползване от всички потребители разбира се, да не забравяме и доверието в нея. Да, начина по който се извършват тези плащания, особено когато това става в глобален контекст, ако в някоя точка по света се случи проблем, и това ми се е случило, тогава нещата се осложняват. Оказва се много трудно да установите контакт с въпросната фирма. Въпросната фирма е, се притеснява за парите, които й дължа, но не и за това, което тя ми дължи. Помислете си, например, ако трябва да се свържете с фирма със седалище в САЩ. Колко трудно би било да се свържете с тях. Аз не отстоявам особено много идеята за пълна хармонизация на правилата. Да, добре е да предприемем стъпки в тази посока, дори по отношение на таксите, за които и вие говорите. При някои от фирмите, с които съм общувал, се оказва, че те вървят в посока на хармонизиране на правилата, имат прозрачност при таксите си, но също така забраняват и някои а, такси. Смятам, че тук а, можем да си запазим едно поле за маневриране по разумен начин. Бихме могли да го направим. И с това приключвам. Подготвил съм няколко изменения, които ще внеса и съм сигурен, че ще стигнем до консенсус с господин Коферати, както винаги го правим. Нека да кажа накрая, че трябва да бъдем категорични, да засилим позицията на потребителя и да отидем по-нататък с хармонизирането на европейско равнище. Очаквам с нетърпение нашите дискусии. Може би трябваше да спомня някои от фирмите. Да, имам такава готовност, но днес няма да го направя. Благодаря. Председателен, благодаря. Господин Енгстрам. Благодаря ви. Разбира се, съгласен съм с преждеговоривши. Досието е важно защото ние се придвижваме в посока на общество, в което масово се използват кредитни карти за електронни разплащания. За добро или лошо, това вече се случва. Първото, което ще изтъкна, е, че действително ни трябват обективни ясни правила за това кога определен оператор на кредитните карти може да отстрани картодържател от е, услугите си. Ако не допуснем такси за ползване на такива разплащания, това означава да е, буквално да закрием фирми. Много фирми ще пострадат от е, подобна мярка. Затова правилата следва да са много строги и ясни. Не бива да се превръщаме в лобисти за определени а, е, картови оператори. Но тук опираме и до техния интерес. Нека да си представим случай, при който оператор на плащане е поставен под политически, политически натиск за това да допусне конкретно нещо. И тогава ще се появи и обратното е, изискване да откажат конкретна услуга. Но ако има ясни обективни правила, тогава аз като оператор мога да кажа на двете страни, това е закона и трябва да го следваме. По-нататък и господин Шваба и господин Шмидт очаква да говоря за защитата на личните данни. В въпрос 13 от Зелената книга се очертава нещо особено важно. Има така наречените небанкови участници, които желаят да разберат каква наличност разполагате в вашата сметка? Бих казал, че информацията за това колко пари има във вашата сметка е едно много деликатно нещо, може би най-деликатното. И ако изтече подобна информация, в която се казва това лице има толкова пари в сметката си, това лице после ще бъде бомбардирано с е, реклами от стотици компании по интернет и нещата ще се влушат за него. Ето защо. Нека да се придържаме към е, строгите правила, които имаме сега, а именно, че няма да се дава възможност за предоставяне на подобна информация за наличността в банковите сметки. На трето място говорим за подобно, подробно регламентиране на дейността на финансовите оператори. Тук трябва да сме разумни. Вероятно не съм разбрал в дълбочина проблема. Но в момента не съм готов да се застъпя за подобна, подробна обстойна регламентация на тяхната дейност. Да, това бяха моите бележки и разбира се, готов съм да подада, подам своите изменения в този смисъл. Благодаря, господин Милер. Благодаря ви. Смятам, че повечето от въпросите, които се очертаха от последното ни заседание, са отразени в проектостановището. Нека да повторя, че пазарите за онлайн плащане. се различават според държавата членка. от изключително значение да имаме ясни правила. Що се отнася до таксите, те трябва да са прозрачни. Не само това, но трябва да бъдат понижени и накрая а, анулиране. В Польша, например, тези такси са много високи и са изцяло по преценка на а, оператора в вреда на потребителя. И за съжаление, свободата на пазара като правило не работи в тази сфера. По отношение на останалите аспекти, които бяха изтъкнати, аз подкрепям казаното. Председателя госпожа Стайнер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика и докладчиците в сянка. Беше интересно да чуем казаното за прозрачността, за доверието, аз ще изтъкна следното. Опитът, който имат потребителите, когато желаят да погасят задълженията си по кредитната карта, плащанията минават веднага, но информацията за това се получава след 5 дни. Това се отнася до взаимоотношенията между потребителя и оператора на карти. Ето защо трябва да сме последователни, когато въвеждаме правила за изпълнението на тези плащания и употребата на кредитни карти. Подходът следва да е ясен, като тук опираме и до прозрачността. И после, освен начина по който се извършват плащанията, не бива да забравяме и сигурността като ключов въпрос. Това засяга потребителите, а също и фирмите и техните данни. Информацията следва да протича по сигурни канали. Ние отстояваме този принцип, особено за банковите разплащания. Иначе приветствам подхода на докладчика и очаквам успешно приемане на документа. Председателя, благодаря. Има ли други желаящи да направят коментари, да се изкажат? В такъв случай позволете да споделя своите бележки. Тук бе повдигнат въпроса за връзката с директивата за правата на потребителите, защото там се отчитат подобни аспекти за а, разноските при плащане, особено по интернет. И тук а, приносът, който правим с нашето предложение е да отразим свършената вече работа по отношение на правата на потребителите и да предоставим това на Комисията по паричните въпроси. Добре е да помислим и как ще се развият електронните плащания в условията на цифровия пазар. Даваме си сметка за липсата на прозрачност, липсата на конкуренция и тук се сещам за роуминга при мобилните телефони. Подобна е ситуацията. Там имаме още по-малко прозрачност. На трето място, нека да ви напомня, че не в всяка страна от Европейския съюз се ползва единна валута. Борави се с множество валути в Европейския съюз, което осложнява въпроса с таксите. Господин Кафарати говори за постепенно премахване на разходите, но все пак ако има разходи, които се понасят при извършване на плащанията, те трябва да бъдат възстановени по някакъв начин от фирмите. Това е подобно на разноските за обслужване на банкови сметки. Господин Шмидт казва, че ние не бива да налагаме един единствен модел, а трябва да сме сигурни, че пазарните сили действат. Така постъпихме и с роуминга, когато установихме, че таксите на пазара не са в полза на потребителя. Трябва да изискваме прозрачност и да знаем какво плаща потребителя за каква услуга. И когато се поемат а, разходи, трябва да видим как ги плаща потребителя. При мобилните телефони, например, услугите не са безплатни, защото операторите следва да правят отчисление за своите амортизации. Това бяха моите бележки и това е което можем да предложим на вниманието на нашия докладчик и докладчиците в сянка. Обеден съм, че те ще реагират на казаното до тук. Господин Ханен от комисията е сред нас. Нека да му дам думата за изказване и да реагира по казаното от нас. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че ние високо ценим становището на ИМКО за нашата зелена книга. Съгласни сме с повечето от целите и особено трябва да кажа, че се чува консенсус за това, че ако вървим към повече електронни плащания, от това всички ще имат полза. Смятаме, че електронните плащания могат да направят пазара на плащанията в Европа по-конкурентоспособен и ще са по-ефективни, отколкото плащанията, кешовите плащания. Ние този въпрос беше засегнат от комисара Барние в началото на май. Това е споменато и в Зелената книга. Във всички случаи крайният потребител е, е потребителят. за разлика от СЕПА, където обикновено крайният потребител е бизнес някакво значи, търговско дружество или субект. Спомена се, че е необходима по-голяма прозрачност, защита на потребителите и техните права. Нека само повторя, че в директивата за платежните услуги, приета преди няколко години, съществуват рамки, които гарантират електронните плащания. Сега просто трябва да приспособим изискванията към новите форми на електронни плащания. Има много пряка връзка между Зелената книга и преработката на директивата за плащанията, платежните услуги. Колкото до стандартизацията и по-специално проблемите на сигурността. Напълно сме съгласни с това, което се каза. Сигурността е условие, без което не може. И никога не трябва да я забравяме, независимо от това какви мерки взимаме за създаване на по-конкурентен пазар. Бих искал също така да се позова на форума за сигурни плащания. Там са формулирани изисквания към сигурността, които могат да се приложат и за плащанията онлайн и за други форми на плащания. Докладчикът също така спомена монополите и необходимостта да се предотврати тяхната поява. А това е една и от целите, формулирани в Зелената книга, да се създаде, създадат условия за равнопоставеност на всички. Е, свидетели сме на една нова категория от е, доставчици на платежни услуги. А това осигурява по-голям избор за потребителя и е, по-голяма ефективност на платежните инструменти което се отразява и на тяхната цена. Благоприятно се отразява. Сега за хармонизацията и прозрачността. И, и двете са необходими. Заедно с нашите колеги от Генерална дирекция конкуренция обсъждаме тези въпроси. Това е необходимо и не само на европейско, но и на национално равнище. Не отдавна Съдът на европейските общности разглежда а, дело на, на Mastercard и потвърди едно решение на, от 2007 година, решение на комисията, където трансграничните а, а, а, прехвърляния се разглеждат като противоречаше на конкуренцията. Когато става дума за това, което трябва да направят правителствата, от тях очакваме по-голяма активност, а не реактивност. Създаването на съветът за СЕПА е стъпка в тая насока. И сега работим за предложенията за управление на СЕПА. Това е са единните европейски плащания. Опитваме се да видим как може политиците, пък и Централната Европейска банка да помогнат за създаване на по-добри условия за онези, които се ползват от платежни услуги и за по-висока стандартизация. Има консенсус по повечето от въпросите, които повдига господин Коферати. И е, тази информация ще бъде използвана за сега анализа, който правим, както и резултатите от публичните консултации. Документът е, е над 100 страници, но вече привършваме неговия анализ. Е, едната седмица ще публикуваме обобщено изявление. Ще публикуваме и отделните приноси, които сме получили и до края на юли се надяваме, че ще може да обявим какви ще бъдат следващите стъпки в тази насока. Благодаря. Благодаря и аз, казвам председателя, господин Коферати. Ма вече малко закъсняваме но ако искате да обобщите накратко, давам ви думата. Ще бъде кратък. Volevo dire che le osservazioni che sono state fatte няма да отнемам е, повече от времето и без друго сме закъснели. Бележките, които бяха направени, приемам с удовлетворение. Благодаря и на колегите и на докладчиците в Сянка, но накратко искам да кажа следното. Трябва да се базираме на развитието на технологиите, така че да може бързо да бъде възприята една нова система да се използват не само новите технологии, те да се подновяват. Трябва да се гарантират правата на лицата. Също така трябва да също така да се а, обмисли въвеждането на ново, известни нововведения в сферата на конкуренцията. Представителя на комисията направи е, една бележка в този смисъл. Връзката с е, широкия набор от економически субекти, които управляват и използват тази инфраструктура, е, връзката с другите участници трябва да бъде поставена на е, една, да, да бъде равнопоставена, така че да се е, зачитат правилата. Е, защото първоначално всички е, субекти не са равнопоставени. Има между тях а, е, такива в по-слаба позиция. А, разбира се, сред потребителите. За това се налагат, се приемат съответните инструменти. Благодаря. Благодаря за този интересен дебат. Ще напомня, че срокът за изменения е петък. Не, поправя се председателя, до четвъртък на обед. Комисията ЕКОН ще гласува през септември. Значи няма да можем да чакаме да видим резултатите от консултацията, които е превела комисията, но мисля, че имаме достатъчно материали, върху които да работим. На 10 юли ще разгледаме измененията, ще гласуваме на 6 септември. Благодаря много и сега преминаваме към следващия доклад на господин Коферати. А това е становище за насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа – това е становище. Водеща комисия е транспортната комисия. Господин Швейт е тук. Господин Екстром. Господин Биле е тук също. Ще дам думата на господин Коферати, ако може да свършиме до 5 часа, за да може след това да започнем заседанието на координаторите. Господин Филип Шонтрейн, мисля, е тук от Генерална дирекция МУВ. Ще се опитаме да намерим време и за него. Господин Коферати. Благодаря, господин председателю. Да, трябва да се проведе това заседание на координаторите. За това ще направя всичко възможно да приключим на време. Да бъда кратък. Що се отнася до правомощията на нашата комисия, Е, трябва да се съсредоточим върху правата на е, потребителите, на ползвателите. Е, между всички мерки, които са свързани с транспортната мрежа, не само инфраструктурата, но пътниците са част от тази мрежа. И трябва да бъдем особено внимателни, като не забравяме да обърнем по-специално внимание и на лицата от по-уязвимите групи, хората с увреждания, хората в напреднала възраст. Не трябва да се пропуска някои от аспектите на тези услуги. И смятам, че трябва да се действа на базата на една предварителна оценка на ситуацията. Тук е важно решението за достъп трябва да бъде намерено това решение да се вземе преди да се започнат строителните дейности по изграждане на мрежата така че трябва максимално да се е, зачита е, и опазването, изискванията за опазване на околната среда. Доста често населението реагира е, бурно и дискусията с заинтересованите лица – трябва да бъде поставена в съответните е, рамки. Както казах, не трябва да пренебрегваме аспектите, свързани с опазването на околната среда. Има и по-специфични аспекти е, засилване е, на безопасността по пътищата, един от възловите въпроси за европейските държави, както и за морските пътища. Тук има иновационни елементи, които трябва да бъдат включени в интермодалната система. Да се обвърже този аспект с останалите елементи на мрежата. Има и въпроси, които не са пряко свързани с нас, но не трябва да ги пренебрегваме, именно въпроса с ресурса. Трябва да се опрем на обективно съществимото на базата на наличните ресурси. Е, в противен случай ще има доста трудни за осъществяване цели. Последната бележка е свързана с е, координатора, който не трябва да се ограничава само с управление на свързването на различните участъци на мрежата, а да има и политически функции като събеседник с съответните органи и брънки, осъществяващи тази мрежа. Той а, е, може да действа още в началната фаза, подготвителния етап, така че да бъдат е, преодоляни някои от е, пречките. Ще спра до тук. Благодаря ви. Uh, Господин Шваб. Благодаря, господин председател. И по тази тема искам да поздравя господин Коферати за работата, която е извършил. И всъщност трябва сега да изкажа позицията на госпожа Иванова, е, Иванова, която, за съжаление, не може да присъства на заседанието. Тя смята, че подхода на господин Коферати трябва да бъде насочен по-конкретно към потребителите. Това поне е целта на нашата комисия. За госпожа Иванова е изключително важно всички групи население да имат гарантиран достъп до мрежата. И по-специално, що се отнася до ТНТ мрежите, имам предвид лицата в напреднала възраст, тези с ограничена мобилност тези основни транспортни мрежи трябва да бъдат с гарантиран достъп за всички европейски граждани. Що се отнася до инфраструктурата, трябва да се подсилят тесните места, там където няма осигурени условия за плавно движение. Госпожа Иванова смята, че е изключително важно да се работи за безопасността по пътищата, но смятам, че това а, така или иначе е включено в текста на господин Коферати. А, друга бележка по отношение на пътната мрежа. по нея трябва да се работи в дух на конструктивен диалог. Казвам това, защото в моя регион строителството, изграждането на една гара беше обект на референдум, който показа, че повече, по-голямата част от населението е за изграждането на такива възлови инфраструктурни проекти, а това не винаги се отразява от медиите. Благодаря на господин Коферати, който подчертава всички тези важни аспекти в своя текст. Някои по-дребни бележки ако ми позволите, по мрежите ТНТ и тяхното развитие, много е важно да се наблегне върху качеството на базата на опита на потребителите, но не, не трябва това да е свързано с завишаване на цената на услугата. Затова административните разходи също а, трябва да бъдат а, свити. Е, всеки гражданин трябва да има достъп е, до е, различните транспортни средства навсякъде в Европа. И за това трябва да се отчетат спецификите на отделните държави членки. Имам предвид по-специално слабо населените региони, където няма местна транспортна мрежа. По отношение на новите технологии, иновациите, Трябват нови е, иновационни решения, смята госпожа Иванова, е, така че да гарантират по-ефективен е, транспорт, достъпен за всички граждани на ниска цена. Що се отнася до преминаването от един вид превоз към друг, това трябва ясно да бъде посочено за потребителите. Относно а, мрежите ТНТ, трябва да бъдат предвидени разпоредби, според така че да се изгради европейска платформа за обмен на информация, предназначена за пътниците. Благодаря на докладчика отново смятам, че ще постигнем добри решения и по тази тема. Благодаря. Мистер Шмидт. Председателя, господин Шмидт. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, защото проведохме подобна дискусия преди няколко седмици и господин Коферати е отразил повечето от бележките, изказани тогава най-вече в изменение 2 и 30 относно ролята на координаторите. Намирам това за особено важно. Мисля, че съм казал, казал, че работя по тази проблематика на регионално ниво в моята страна. И всеки, който се занимава с това, знае колко сложно е да се строят пътища, жепелини, летища, защото всички се оплакват. Иначе всички искат нови железници, нови магистрали, но това да не се случва близо до дома им. Ето защо. От особено значение е координацията между европейските институции, а също и на регионално и местно ниво. Моята държава е по-рядко населена – и този аспект е, добива още по-голямо значение. Не бива да се насочваме единствено върху трансграничните аспекти. Трябва да ангажираме и държавите членки, така че те да преодолеят затрудненията в собствената си, си страни Иначе, ако мислим само за трансграничното, то може да се окаже, че в отделните държави няма достатъчно добри транспортни връзки и инфраструктура. Като цяло съм съгласен с е, духа на казаното. Ако нямаме съответните правни механизми, можем да си говорим много за координаторите, но в крайна сметка те трябва да разполагат с правомощие, за да съгласуват вижданията на европейско равнище. И ние трябва да работим с политиците, ние като законодател следва да поддържаме контакти с националните регионални парламенти. Иначе нещата няма да се получат. Иначе Господин Коферати има пълната а, подкрепа от моя страна. Следващия оратор, заповядайте. Благодаря, господин председател. При европейските проекти, разбира се, говорим за допълнителната полза. Тук ще проистекат преимущества не само за регионите, но и за Европа като цяло. Планирането на нови проекти следва да се основава на действителните потребности на бъдещите ползватели на инфраструктурата. Ето защо трябва да се провеждат прозрачни социални допитвания. След като прочетох измененията, имам няколко бележки. Радвам се за това, че се застъпва идеята за местни консултации. Особено изменение 2 и 8 подкрепям горещо. При такива допитвания трябва да се търсят компромисни решения. С други думи, да се предпазим от случаи, при които местните власти не дават съгласието си за инфраструктурни проекти и да не забравяме прозрачността като основно изискване при проектиране на такива проекти. Европейски координатор при е, анализа на европейското финансиране следва да кандидатства за такова специално становище по, както се казва, по 30 изменения. изменение. С 8 изменение се ограничава до минимума оценката на въздействието. Не съм съвсем убеден относно формулировката тук. В крайна сметка целта ни е да ограничим отрицателното въздействие. Нямам повече бележки. Благодаря ви. Има ли други депутати, които желаят да споделят мнението си? А, иначе, разбира се, за комисията запазваме време. Те ще разполагат с 2-3 минути. Заповядайте комисията, след това господин Коферати. Благодаря. Действително, ще бъда кратък. До голяма степен на проектостановището на господин Коферати изтъква аспекти, които за нас са също толкова важни гъвкавостта, безопасност, рентабилност, ефективност, също ролята на координаторите и коридорите е нещо, което ние взимаме при сърце. Днес се провежда заседание на действащите координатори. Там ще се обсъди въпроса за по-доброто структуриране на диалога с местните власти, с общините, за да се предпазим от проблеми, свързани с разширяването на мрежата. Особено се радваме за това, че разпоредбите за защита на околната среда и достъпност член 42-43 са подсилени. Знаете за подхода, който бе договорен през март. Съвета заличи тези разпоредби и се направи препратка към тези теми в преамбюла и всичко това за голямо съжаление на комисията. Сега ние много се радваме, че Европейския парламент ни подкрепя тук и надяваме се вече на тази база отново да запишем тези разпоредби в законодателния акт. Последното, казано от господин Шваб, да избягваме ненужно увеличаване на административните тежести. Разбира се, трябва да си даваме сметка за какви проекти става дума. Тук ние сме готови да окажем допълнително сътрудничество по изясняване на тази проблематика. Много ви благодарим за това становище, с което подкрепяте това предложение, което е от особено значение за конкурентоспособността на Европа. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Аз лично смятам, че много важно това, че нашата комисия се занимава с тази проблематика по транспортната мрежа. Ние работихме също и по а, единия пазар. Имаме и съвместни е, проекти с а, Комисията по транспорта. Господин Коферат, искате ли да направите обобщение, след което ще поговорим за графика на дейностите? Мисля, че ще бъдем в състояние да следваме оказания график. Сега по отношение на казаното от колегите, разбирам, че те одобряват това като положителен подход. Радвам се, че в, този, в тази комисия работим по този конструктивен начин. А същото се отнася и за нашите взаимоотношения с комисията. Работил съм в община и знам колко е трудно да се строи железница. Може би едно от най-трудните неща, с които се взема човек. Особено тогава, когато се предвижда влакът да прекосява града. Възникват непреодолими проблеми. Така че разбирам проблемите, които се посочват от общинските администрации. По принцип, тази инфраструктура, която се планира за коридорите, е от такъв тип и затова тук отреждаме роля на координаторите – те са тези, които ще говорят пряко с общините още от самото начало на проектирането. Ако се опитвате да построите път в район, в който хората не са готови за приемане на тази идея, се стига до големи проблеми. Това може да увреди и репутацията на определени политици Затова искам да привлека вашето внимание към тези аспекти. Непрекъснато наблягам на тях, именно поради предишния си опит от работа по инфраструктурни проекти. Ще работя по внесените изменения и ще ги отразя. Господин председателю, опасявам се обаче, че що се отнася до графика, нека да го погледна отново. Срока за внасяне на изменение е юли, значи не разполагаме с толкова много време, но все пак то ще е достатъчно да се справим без да прибързваме. Председателя. 10 юли е срока за внасяне на изменение. 10 юли по обяд и после ще имаме два повода да ги обсъдим 6 септември и 17-18 септември за компромисите. Обеден съм, че работата ще бъде свършена качествено и с голям интерес. Приемането се предвижда за 10-11 октомври, при което ще сме напълно готови за Комисията по транспорта за 5 ноември. Благодаря ви много, господин Кофарати. Благодаря всички колеги. С това приключваме тази част на нашето заседание. Предстои да започне заседанието на координаторите в 5 часа. Още веднъж ви благодаря. Надявам се да ви видя, колеги, утре в 9 часа. Като започваме с моето становище относно плавателните съдове за отдих. Не пропускайте този специален повод. Ще бъде много вълнуващо. Така че ако искате да си гарантирате морска безопасност по време на вакансията, елате утре в 9. А гласуването започва в 9.30. Моля, не го пропускайте. Приключваме с публичната част на това заседание.